la séance est ouverte. Обявявам заседанието за открито. Уважаеми колеги, дами и господа, моля ви за тишина. Приключихме с почивката. Искам да вървим по-бързо тази сутрин. Благодаря на онези, които са тук, тези, които дойдоха за подкрепление. защото малко трудно е да се задържат в Брюксел всички депутати. Имаме да гласуваме две изменения за резерва за спешни нужди, които са извън МФР. Трябва да гласуваме също плащанията и приходите. Моля ви за тишина. Разбирам, че последният проблем, който не беше разрешен вчера след обед, който трябваше да разгледаме по време на заседанието на координаторите, вече е уреден и че групите са се договорили за начина по който да мине гласуването. И ние ще проверим дали има мнозинство по направените предложения от страна на докладчика и Янсен след тези последни разговори. Предлагам най-напред е, извън МФР да разгледаме резерва за извънредни нужди в е, дебелото гласи на страница c'est la page 234. 234-235. Има едно изменение. 118 на Комисията по развитие. Докладчика е за. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. 589 на социалистите и демократите. Докладчикът е за. Кой е за? Против? Двама. Въздържали се. Това изменение се приема. Относно резерва за спешна помощ, Отваря. отвърдихме сумите с това изменение, което гласувахме. Сега минаваме към плащанията. Имате списък за гласуване за плащанията. Имате също и обяснения, който, които обяс... показват какъв е подхода, предлаган от докладчика. ППЕ, on sent que la nuit a été longue et difficile. нощ е била доста дълга и трудна. Не знае дали е била посветена цяло на бюджетните въпроси. Относно плащанията, докладчикът иска ли да ни запознае с подхода? Нека в началото да кажа, че в списъка за гласуване вчера по функция 4 имаше някои цифри по някои редове, които не бяха съвсем точни, така че трябва да направим технически поправки, но по измененията нямаше проблеми. Идеята просто е да кажем, че хората не са получили правилната информация. Но при гласуването нямаше проблем. Всеки гласува според споразумението. Що се отнася до плащанията, имаме списък, по който сме се договорили официално. Вие вече го имате. И може да видите кои редове са били обект на увеличение в плащанията. Трябва да ви кажа, че тук се отразява напълно споразумението между координаторите. Казахме, че когато се увеличават кредитите за поети задължения, не се намаляват кредитите за плащания, за да не се създава този проблем и за да не се задълбочава той. говори за проблема между е, плащанията и кредитите за поети ангажименти или разминаването между тези средства. Така че като цяло ние отразяваме вота от вчера, общата сума увеличение на плащанията над тавана ще бъде 213 милиона евро. Имаме нужда от гъвкавост, така наречения флекс. Идеята беше да поискаме по отношение на хуманитарните въпроси, така наречената гъвкавост, всъщност не решавам аз. Трябва да попитате господин Деан. Мисля, че сега имаме всички суми, които искахме да получим, отговаряме на очакванията, спазваме споразумението, разполагате с списък. Благодаря. Предлагам да гласуваме списъка за гласуване за плащания. Имаме две гласувания. Анблок. Започваме с предложението на докладчика в съответствие с традицията на Комисията по бюджет. Ще гласуваме анблок и измененията, представени от социалистите и демократите, които са съвместими с първия вод анблок. По приложението на докладчика, кой е за? Благодаря. Кой е против? Двама. Въздържали се? Алда. Относно предложенията на групата на социалистите, кой е за? Против? Електронна проверка. Очевидно има мнозинство против. Всички носят ли си картите? Всички носят ли си картите за гласуване? Die Wahlort gar nicht. Any technical problem? Има ли някакъв технически проблем? Добре. Прекратете гласуването. 13 за, 23 против, няма въздържали се, отхвърля се. Относно плащанията, проблемите са разрешение, както посоча докладчика. Не можем да постигнем това ниво на плащания, без да мобилизираме част от инструмента за гъвкавост, което изисква промяна в МФР. Нашия докладчик Жан-Лук Деан подготвя доклад в смисъла, който беше посочен от Янсен. Сега този доклад се разпространява. В понеделник ще се обсъди. В понеделник от координаторите и ще се обсъди от групата от 15 часа в сряда след обед. Жан Лук, искате ли да кажете нещо? Както каза Ян, Ан Янсен, ние подготвяме доклад, ние се фокусираме върху а, гъвкостта а, след а, Кипър, хуманитарна помощ, а, фокусираме се върху просто на бедността. Проекто доклада ми е готов и ще го имате в понеделник. Благодаря. Предлагам сега да преминем към приходите. Измененията съответстващи се намират, намират в началото на дебелото досие на трета и четвърта страница. Функция 3. Имаме една поредица от изменения от АЛДЕ. Всички са на групата АЛДЕ. Докладчикът иска думата. Благодаря, господин председател. В нашата комисия обикновено не правим изменения по отношение на приходната страна, така че имаме нещо ново. Измененията, които имаме тук, са насочени главно към предоставянето на прозрачност, повече информация по отношение на разходите за събиране и информация по отношение на бюджетния излишък, защото държавите членки забравят да кажат на своите, да казват на своите граждани, че има бюджетен излишък. Така че това е същината на тези изменения. Прозрачността, естествено, въздействието на парламента върху приходната страна е изключително малко, така че вота не е толкова важен. Основното тук е да отправим сигнал. Мерси. Благодаря, Ан. Спомните си, че нашата политическа цел при представянето на измененията и обсъждането им е да припомним, че става дума за това, че парламентът има право да одобрява плащанията, има право също на мнение. Въпреки, че нямаме решение по приходите, но имаме не само право, но и задължение да говорим за тях. Затова ние използваме тази възможност да поискаме повече прозрачност, да се предоставя публично цялата информация, която е на разположение, която се публикува от Европейската комисия, но до сега никой не е обръщал никакво внимание на тази информация. И в редки случаи медиите проявяват интерес. Тази сутрин получих една много интересна таблица, която показва предвид на всички дерогации за набирането на мита и ДДС в полза на някои страни. Също всички отстъпки, които се предоставят на някои страни, резултатът, до който се стига при това положение, колкото по-бедна е една европейска страна, толкова по-висок е нейния принос в бюджета на общността. Интересно ми е как можете да обясните това на гласоподавателите си. Това е така от известно време, но никой не знаеше за този проблем. Трябва да стане публично достояние. Ние вече започнахме да правим това още по време на първите разговори по бюджета. Важно е да направим това и сега, защото сме в преговори за състава, календара, председателството, ролята на, висок, на групата на високо ниво относно приходите, което е важно наше участие в рамките на МФР. Вчера вечерта говорихме с председателя на комисията и с целия състав на комисията. И така, аз предлагам да гласуваме Анблок е, измененията за обосновка за събирането на е, приходите. Първата страница плюс изменения 811 и 802. Кой е за? Благодаря. Против. Трима против. Въздържали се. Приемат се. След това 803 изменение. Става дума за използване на излишъка от предходната финансова година. Кой е за? Против? Трима. въздържали се, приема се. Изменение 800, 804 за глобите. Кой е за? Против? Трима. Въздържали се? Приема се. Няма друго гласуване. Всички изменения по бюджета бяха гласувани. Искам да ви поздравя. Доминик Рике е натъжен. Да. Приключихме с гласуването. Може би още не си се събудил. Всичко мина добре и твоята група спечели. И така искам да поздравя докладчика. Voilà, remercier, euh... Искам да благодаря на докладчиците в сянка, на координаторите, на сътрудниците ни, на асистентите на политическите групи. И имахме тежка задача, действително работа беше много, но не сме приключили съвсем. В 18.30 в понеделник в Страсбург ще има заседание на координаторите. Аз може би малко ще закъснея, тъй като ще бъда в Брюксел в понеделник сутринта за среща с председателя Барозо. Така че това е срещата на координаторите в понеделник и изваредно заседание на Комисията по бюджет в, четвър... в сряда. Председателския съвет а, а, трябва да може да определи каква ще бъде графика при гласуването по а, МФР и другите оставащи гласувания на базата на това, което гласувахме вчера и днес по бюджета за 2014 година в, на втората фра, а, сесия в Страсбург ще бъде гласуването. Ако са на лице правните и политически условия, това ще стане. Искате ли да кажете нещо? Не, в такъв случай обявявам заседанието за закрито.